Ladies and gentlemen, good morning. Can I kindly ask you to sit down? Госпожи и господа, добро утро. Може ли да ви помоля да заемете местата си, за да започнем? Надявам се, че сте си починали, че сте успели да обработите всичко, за което чухме вчера. Няколко съобщения преди да започнем. Днешното ни заседание ще се излъчва на живо по интернет. и Доста време след приключването на днешното събитие видеоматериалът ще е на разположение под формата на видеоматериал при поискване, така че вашите студенти могат да го изгледат ако желаят. Пред залата има и няколко брошури, в това число на турски и руски език. Вчера вечерта в ресторанта намерихме един фотоапарат. Ако ви липсва фотоапарат с марка Canon, може да се обърнете към Изабела. Окончателният списък с участниците ще бъде публикуван на страницата ни в интернет. Сега, нека веднага продължим по същество. Вчера ни бе казано, че устният превод може да бъде преподаван, че за да бъде овладян, човек трябва съзнателно да се упражнява. А днес ще научим за това как се отразява устният превод върху мозъка ни. Носят се слухове, че устните преводачи не се разболяват от Алцхаймер но никой не може действително да надникне в главите на устните преводачи. По-точно никой с изключение на първия ни оратор и той надниква в главите на живи преводачи. Той е също добър приятел на Генерална дирекция Устни преводи. Съвършил е в университета в Кеймбридж. Там е придобил и степен PhD. Работи в звеното по когнитивни науки и неврология. В момента работи в университета в Женева Основните му области на интереси са неврологичните процеси, които протичат по време на устния превод и последиците от тях за човешкия мозък. Добре дошъл на професор Алекси Серве Адълман. Merci beaucoup. Euh, alors, je me réjouis d'avoir l'opportunité. Благодаря много. Много се радвам, че имам тази възможност да споделя а, резултат от нашите научни изследвания с вас. Ще говоря за работата в а, Женевския университет в сътрудничество с а, факултета по медицина Качеството на звука е много лошо. Би било добре, ако някой помоли оратора да премести микрофона. Изследваме работата на преводачите. C'est une capacité qui ne s'acquiert qu'avec l'apprentissage. Говорим за трупането на умения в областта на устния превод. Нас ни вълнува именно това, ученето изисква се много висока степен на когнитивен контрол и поради това при натрупването на тези умения се променя а, пластичността на мозъка. <coughs> Donc ici, vous voyez représenté euh, sur l'écran, sur les écrans devant vous, une projection. И така, на екрана пред вас виждате една графика, представяща мозъка и неговите дялове. В синя виждате тилния дял на мозъка. Той се занимава основно с зрението. След това малко по-нагоре в жълто виждате теменния дял на мозъка. Тя е много важна за интегрирането на информация, идваща от сетивата. Тоест там са мрежите неврони, които обработват информацията, идваща от а, сетивата, както и а, а, речта, особено информацията, идваща от а, слуха. След това а, а, слепошният дял, а, отново слух, също така емоции и памет. И а, след това минаваме към челния дял на мозъка. Мо, челният дял е най-новия от еволюционна гледна точка на мозъка и ам, там а, е, се намират изпълнителните функции, много напреднали когнитивни избори, а, е, поредица от действия, например, а, е, които реагират на бързо променяща се среда и управлението на движенията, моторната функция. И а, ще се занимаем най-вече с а, слепоочния дял и челния дял, защото те са от огромно значение за устния превод. Да видим какви са сериозните предизвикателства на устния превод, какви са особените а, задачи на преводача. Първо, превключването между два езика, между а, оригиналния език и езика цел. След това, контрола на вниманието, разделянето на вниманието между два потока реч. След това, контрола на грешките. Преводачът непрекъснато трябва да е на штрек и да наблюдава и речта, която той произвежда, за да контролира произвежданата реч. След това управление на конфликта. А, преводачите са многоязични същества и когато работят с толкова много езици, се активират всички тези езици в техния мозък. Когато, актив... Е, е, когато разговаряме с някой на определен език, трябва да избираме думи само от този език. Изисква се контрол, за да се изберат само е, думите от този език. Преводача обаче държи активни повече от един език и му е необходим допълнителен контрол, за да избегне повтарянето на думи от оригиналния език в езика цел. И накрая, работната памет. Преводачът трябва да има капацитет да слуша и да съхранява съдържанието в паметта си, докато е, го прехвърли в е, езика цел и го произнесе. Това са все сериозни предизвикателства в работата на устния преводач, които а, го отличават от а, стандартното ползване на речта от един а, човек, работещ на един език и дори от а, хора, които с лекота могат да работят и го, а, общуват на два езика. Паметта на преводача се подобрява, работната памет на преводача се подобрява, това не е изненадващо. Това са хора, които работят с паметта си непрекъснато. И се оказва, че те имат капацитет да помнят думи и фрази, изречения, която е много, капацитет, който е много по-висок от студентите, учещи други дисциплини, включително и чужди езици. А, подобрява се не само паметта, но и другите е, когнитивни функции. Тоест не само капацитета за съхранение на информация, но и капацитета за обработка на информация. Освен това, има напредък и в други области. А именно, капацитета да се изолира преводача от визуални стимули, които биха могли да го разтре, разсеят. Ето сега ще ви направя една малка демонстрация. Преводачът трябва да направи всичко възможно да не се разсеява. Трябва да гледа центъра на екрана. На, в центъра на екрана има едно хиксче. Появява се от едната страна разсеяващ обект, от другата страна се появява разсеяващ обект, ако погледът се отвлече от разсеващите обекти, е много, много вероятно да а, избегнем важния елемент, защото тук въпрос е ето тази стрелка на къде сочи. Това всъщност е оригиналният въпрос, на който преводача трябва да отговори. И така, като цяло а, преводачите са по-добри в тези задачи и те а, а, развиват много по-остри сетива за този тип задачи. Още една задача, тестваща когнитивната гъвкавост. Това е Уисконстинския тест за сортиране на карти. Има 128 елемента на тези карти и те могат да бъдат сортирани или по цвят, или по брой фигури, или по тип фигури. И така, тази карта, която е долу, може да попадне в купчина 1, защото е червена, в купчина 2, защото има две фигури, или и в, в, е, е, в купчина 4, защото има кръстчета на нея. И така, а, има едни вътрешни правила, които са неписани при а, явяването на картите и много често тези правила се променят. А, трябва преводача бързо да анализира и да установи типа а, зависимост. Преводачите, оказва се, се справят с тази задача по-добре и по-бързо, отколкото останалите. Отново, техните капацитет, техния капацитет е много по-разширен за справяне с подобни задачи. И така, въпросът е, всички тези когнитивни предимства, които натрупват преводачите по време на своето обучение, могат ли да се свържат с други области на изследванията. И сега, опитахме се да разгледаме нещата в подробности чрез сканиране на работата на мозъка. Работим с преводачи, живи преводачи, изследваме техния мозък. Ето виждате как изглежда мозъка. Лявото полукълбо от едната страна и дясното полукълбо от другата страна и в синьо и зелено виждате активността на мозъка. При shadowing, т.е. при повтаряне на текст, който се чува – то все още не говорим за превод, а само за повтаряне. А, ето виждате как се навлиза по, по разрази навътре в мозъка. Всички тези звена занимават с а, разбиране, чуване, произнасяне и всички останали процеси, които са необходими за а, извършване на две дейности а, синхронно, успоредно. Виждате, че се активират зони, включително известната зона на Брока. Тя е много важна за артикулирането, за произнасянето на думите ясно. След това виждате и зоната на Вернике, която е, е тясно свързана с езика, от гледна точка на разбирането. Тя е зоната, която се занимава с разчленяването на звуковия поток, идващ към ушите. Активира се и още една зона, а, моторната зона, допълнителната моторна зона. А, това е зона, която се занимава с движенията, но тя се занимава и с планирането на моторните функции. И всъщност е, тези мрежи неврони се активират изключително много при повтаряне, при шедоинг. Сега да видим какво става, когато се работи в многоязична е, задача, по многоязична задача. С червено виждате допълнителното активиране на зони на мозъка, което е свързано с превод с устен превод. Тоест, в синьо и зелено е повтарянето, в червено е преводната функция. Тоест, там имаме допълнителни когнитивни задачи. Конвертирането на посланието, превръщането му а, от един език в друг. Тази част на мозъка се занимава с предмоторните функции, т.е. планирането на движенията. И виждате, че се активира още една част от зоната на Брока, свързана с семантичното кодиране и декодиране. Има още една зона, която се активира. Тя е свързана с избора между две различни възможни действия. В червено виждате кълдатното ядро. Кълдатното ядро всъщност е част от по-старата от еволюционна гледна точка част на мозъка. Тази част съществува не само при приматите, но и при гризачите, при влечугите. Това е част, която позволява да се вземат бързи решения, да се спира едно движение и да се преизчислява посоката на движението е, и да се пренасочва движението. След това преминаваме към малкия мозък. Малкият мозък се занимава с, с кодирането на движенията. Интересно, е, нали? Много говорим за движение. Много повече за движение, отколкото е за език. Да, защото се активират части на мозъка, които не са само свързани с езика. Очевидно е, че моторната функция, моторният контрол и когнитивният контрол при работата на преводача са тясно свързани. И така, в кълдатното ядро в червено, нека да ви поговорим малко за кълдатното ядро всъщност. То се занимава с моторните функции, но то се занимава и с ученето, мотивацията, потискането на жестове и подбора и избора на движение и избора на когнитивни модели. И сега въпросът е как се справя мозъка с успоредността на задачите, защото трябва да се слуша и да се говори навременно. Има ли някакъв център в мозъка, който управлява, който координира всичко това? Опитахме се да намерим този център и установихме, че има две много важни зони а, около кълдатното ядро. Това всъщност са потаментните зони и те се занимават с координирането на сложни задачи. Тяхната роля като цяло е доста а, важна за човека. Всички, за съжаление, сте чували и за болестта на Паркинсон. Болестта на Паркинсон е свързана именно с координирането на движенията и тя е свързана с промени в потаментните части на мозъка. Те се занимават и с координирането на движението, и с координирането на когнитивните функции. Когато има изменения в дейността, и можем да намерим изменения в начина по който функционира мозъка в началото и в края на обучението по устен превод. Ето, виждате разреза. Виждате къде е промяната. Промяната е в кълдатното ядро. Няма да повтарям какво прави кълдатното ядро. Като цяло, но ще кажа какво прави по време на превода. Всъщност това, което виждаме, че се променя при ам, работа, при натрупването а, на опит в устния превод е следното. Калдарното ядро става все по-малко активно. Трупа се експертиза и когато задачата се автоматизира, т.е. има нужда от по-малко е, мозъчни ресурси, за да се изпълнява тази задача, е, нещо, което виждаме, например, в други зони, във връзка с рефлексите и прочие, задачите на, къл, е, на кълдатното ядро спадат и реално се освобождава по-голям капацитет за извършване на устен превод. А, и всъщност подобни е, зависимости, зависимости са установени не само от нас при преводачите, но и от други учени и следващи музиканти – играчи на голф и ам, шахматисти. Калдатното ядро реагира по подобен начин при натрупването на опит. Сега нека да поговорим за структурната адаптация на мозъка, за морфологичните промени. Виждате на тази графика волюметричните промени на мозъка няма да навлизам тук в подробности, доста е сложно всичко това, но само ще се спра на е, най-важното. Отново, каотатното ядро се променя. Неговата активност се променя с натрупването на опит в областта на устния превод. И така, при превода се използват а, е, части на мозги отговорни за контрола на когнитивните функции и за моторния контрол и се координира дейността с други части на мозъка. Сега, много би било интересно да се види какво става с вече опитните преводачи. Би било прекрасно да видим как също така натрупания опит в областта на устния превод се отразява върху по-широките когнитивни функции на преводачите. Друга важна, друг важен въпрос е да се е, сравнят мозъчните адаптации е, при устния превод с тези при други е, професионални области. И другата важна задача е да се изследва взаимосвързаността на мозъка, мрежата, която свързва всички области. Ето виждате тези а, спагети а, на екрана, казва ораторът. А, виждате връзките между различните части на мозъка, а, които а, значително се отразяват върху капацитета на мозъка за извършване на когнитивни функ... функции. Ако разделим мозъка, можем да, изолир... ако, а, можем да изолираме отделни мрежи. Ето това са две мрежи, например. Тези мрежи са дъгообразните гради, дъгообразните фасикулоси, които е, са тясно свързани с работната памет и които позволяват връзката между сетивната информация и декодирането. Ето, това е една малка част е, от работата на мозъка по време на превода. С това а, е, приключвам. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря на Националния изследователски фонд на Швейцария, благодарение на който е, извършихме тези изследвания, на професор Барбара Мозер и на Нарли Голстани. Благодаря много. Thanks a lot, Dr. Avi Edelman. Please stay with us. Благодаря, господин Аделман. Моля ви, останете на подиума, защото след следващите двама оратори ще има въпроси и отговори. Бяхте казали, че има прилика между преводачите и музикантите. И сега искам пак да направим един вод. Филип е тук и той ще изключи системата за гласуване, трябва да пъхнете ръката си в устройството, за да бъде гласуването а, поверително. Е, плюсът е за, а минусът е против. Кой е за безплатен обяд, като приключи заседанието? Всички ли гласувахте? Продължавайте да гласувате. Може ли да видим резултатите, Филип? А, даже и половината не са гласували още. Ще ви дам още малко време. Искам за да повторя, не дейте да натискайте само бутоните, които а, са вътре. И така, приключваме резултатите от вота. Да. Почти всички са гласували 142-ма. Сега, истинският въпрос искам да ви задам. Кой от вас може да игра, да, да свири на музикален инструмент или да пее? Не е нужно да сте професионалисти. Искам да помоля колегите в кабините да е, гласуват като вдигнат ръка. So I see already hands going up in the booth. В кабините се вдигат ръка, ръце. Всички ли гласувахте? Край на гласуването, Филип. Я да видим. 88. Доста добър резултат. Има ли диригенти? Хора, които в дирижират музика като хоби. Не, но поне имаме добър резултат, що се отнася до музикантите. Така, доктор Магдалена Оливера, която е завършила писменюстен превод в Комия, след това е направила магистърска степен в Женева и току-що е получила докторската си степен като интерес, като дисертацията е върху едновременното обработване на действия. Доктор Натали Лазо е, е преводач на свободна практика. В момента е, е, работи по докторат в Женева и се занимава с едновременното протичане на дейности в оркестри. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup d'abord pour cette Благодаря ви много за тази прекрасна възможност. Онова, което ще се опитаме да направим на два гласа е да ви покажем как се как на практика се осъществява едновременното извършване на дейности. Можем да представим на, на практика как става това и той като си сложите слушалките, защото тук превеждат 63 души. Искам да помоля преводачите да намерят добър вариант на английската дума multitasking. На български язик такава няма. Има едновременно извършване на дейности. Ако искате да разговаряте, казва, им, прочетах един цитат. Ако искате да разговаряте с Бог, на, намерете спокойно място и говорете с Него. Ако искате да го видите, е, изпратете му един СМС, като карате кола. Всъщност какво става? като че ли не сме програмирани за едновременното извършване на дейности. Какво правим в този, при този процес? Ще ви дам няколко примера в контекста на сравнението между музикантите и преводи. След това ще е, се опитаме да видим дали можем да усъвършенстваме уменията си в едновременното извършване на дейности или малтитаскинг. Има няколко вида малтитаскинг, има няколко начина за анализ на проблема. Най-напред е, мултимедийния мултитаскинг. Често се говори тук за хора, които а, говорят по телефона, едновременно пишат на компютъра а, и други подобни. Също така секретарки в офиси, те вършат много неща едновременно. Пишат мейл, телефона звъни, някой иска от тях нещо и те непрекъснато преминават от една дейност към друга и те се извършват паралелно. В устния превод, разбира се, обхваща всички дейности, които видяхме по-подробно преди малко. Какво правят авиодиспетчерите? Те вършат много дейности, но го вършат очевидно много добре. Мултитаскинг може да си дефинира по лесен начин, т.е. сложна дейност, която се състои от две или повече задачи, които се извършват едновременно или паралелно. Очевидно се смята, че когато няколко дейности извършват едновременно, те не се извършват е, толкова добре, колкото ако биха били извършвани самостоятелно. Помислете си за изпращане на СМС, докато шофирате. Например, аз ако почна да пиша СМС сега, ще загубя нишката на мисълта си. Един от основните аспекти е идеята, която вече видяхме при машините вчера и това е идеята за Когнитивната натовареност има неща, които изискват повече усилия. Има автоматични дейности, които, тъй като се управляват от автоматични части на мозъка като хранене, дишане, има и по-сложни дейности, които се извършват в съчетание с други дейности, като говоренето. Виждаме обаче, че за други задачи има много интересни схеми. Ако слушате майчения си език или език, който за вас е чужд, усилието не е толкова голямо. Ако обаче го съчетаете с друга дейност – те не се автоматизират по един и същи начин. Ако искате да водите е, разговор по време на обяд или да внимавате в нещо и чувате майчиния си език в фона, успявате да съхраните нещо в чужбина, усилието трябва да е много по-голям. Това може да има последици за преводите. Да, може да кажете, много е по-лесно да превеждаш от е, родни си ези, към родния си език, отколкото към чуждия. Това е вечен дебат, но нека да го сравним то с усилията, с които е свързано говоренето на родния език или на чуждия език. Да, до двоязичните имат са облагодетелствани. За всички задачи, които не са автоматични, има процеси на внимание или памет, които са ограничени. Работната памет, вече го видяхме, ни помага да задържим в памета си всички необходими елементи, които са необходими за извършване на дадена задача. Можем да си представим в един офис една секретарка, която обича да е, която не обича да съчетава различни дейности едновременно. Стресът, например, е една задача. Нека да задачата трябва да се обработва, да се дефинират приоритетите, да се види в, е, какъв, е, в каква последователност ще реагираме и след това се преминава от една задача на друга. А, това е фамозният свичинг. И това внимание е ограничено. Например, магическата кула. Sur les limitations de notre attention. Et puis pareil, lorsqu'il faut réagir. А, например, фокусниците а, трябва много бързо да реагират. А, можем да направим това с изпълнителен директор, която делегира всичко, която не обича да делегира, а има много задачи. Вниманието е ограничено. То може, то може да обработва различни стимули, но обработката е повърхностна или пък задълбочено обработвате дадени стимули, само ако обаче се съсредоточите върху една дейност. Сегашната хипотеза е, че когато вършим мултитаскинг, преминаваме бързо от една дейност на друга не можем да извършваме съзнателно две неща едновременно. Не знаем дали е възможно едновременната обработка да се върши тогава, когато става дума за автоматизирани дейности. Неврологичните наблюдения не са насърчителни. Има един тунел в в предната част на, в предния дял на мозъчната кора и обработката преминава през един централен механизъм, който обработва цялата информация, която получаваме. Това е много интересно за задачи, които изискват различни ресурси, които изискват координация, но всички в един момент обаче всички дейности трябва да бъдат извършени едновременно. Необходимо е обаче да се направи в един момент избор и да се даде възможност на всяка една информация да постъпва по-отделно. Тази е, зона на мозъка, която е отговорна за мултитаскинг, е зоната, която е, не допуска да се получи задръстване. В... И това е тунелът, който дава възможност това да стане. Освен по-нататък разделянето, ако се съсредоточавате върху две цели едновременно, вашият мозък се съсредоточава или върху една дейност, или пък, ако има две дейности, мозъкът ви се насочва към две отделни зони. Всеки път ресурсите очевидно се изразходват по-малко ефективно. Има, може би, една трета задача която показва, че процента грешки се увеличава, с, се увеличава три пъти. Може би е по-ефективно да обработваме една задача като единна задача. В превода, ако кажете на преводачите, сега тук внимавай в разбирането и след това ще трябва да внимаваш да говориш добре. Напълно е възможно да ги парализираме. Ако им кажете идеята е посланието да мине добре, като цяло на хората им е по-ясно какво трябва да направят и нещата се вършат по по-ефективен начин. И очевидно има хора, И имат действително над средното ниво способност за едновременно извършване на дейности. Раз... Тези хора са много добри в задачата, която извършват и те е, успяват да се средоточат добре върху всичко. В те успяват да се абстрахират по-добре от стимулите, които ги разсейват. Е въпросът, който възниква е може ли с, при всички тези трудности, може ли да се извършва дейности едновременно? Сравними ли са различните дейности? Възможно ли е да се прехвърли способността за извършване на няколко дейности едновременно? При преводачите това е очевидно, но това може и да се пренесе към други дейности. Кои са различните фактори, различните променливи, които помагат на човек да върши добре едновременно различни дейности. И сега Магдалена ще ни покаже е, сравнение между способността за едновременно извършване на дейности при музикантите и устните преводачи. Merci beaucoup, Um, and now I'm going to switch into English. And I'm going to... Благодаря. Ще премина на английски. Ще споделя с вас някои от констатациите в дисертацията си, която защитих наскоро. Uh, в дисертацията си се опитвам да открия различни сходства между музиката и устния превод. И по-точно симултанния превод. Защо избрах точно тези две дейности? Първо, защото съм учила в консерваторията. Учила съм пиано, Акомпанирала съм други музиканти, например саксофонисти. Когато за пръв път влязох в кабината, останах с усещането, че в мозъка ми се случва нещо подобно на това, което се случва, когато свиря. Затова и реших да изследвам тези две области музиката и устния превод. Когато човек свири на някакъв инструмент, трябва да слуша и останалите музиканти. Същевременно трябва да произвежда, да свири и да наблюдава изпълнението си. Същото правят и преводачите. Те слушат, обработват информацията в реално време и след това прехвърлят чутото на целевия език. За да подходя по-систематично, реших да разработя три сравнителни сценария. Мисля, че колегата на номер 83 вчера зададе въпрос, свързан с репетирането на едно и също произведение, с постоянното му репетиране. Да, действително, музикантите трябва постоянно да се упражняват по този начин. Но аз реших да се съсредоточа не върху това, а по-скоро върху музикалните импровизации и uh, Uh, и свирането на примависта. A lot of arrows there, but you don't have to look into detail. Um, you have the score and the screen. Те могат да ползват ноти, партитури, които виждат за пръв път в живота си. И тези партитури трябва да бъдат претворени в изпълнение, в реална музика. А когато превеждаме от лист, например, трябва да има и още една допълнителна стъпка а именно текстът на листа да бъде прехвърлен към целевия език. Това не се случва толкова често в музиката. Понякога една партитура бива преобразувана в друга, но това не се случва, както казах, толкова често. Това бе първият ми сценарий. Вторият сценарий бе музикален акомпанимент и превод от лист. И в двата случая нещо се чете, има също така и нещо устно, което е привнесено отвън. Преводачите следват текста а музикантите следват нотите. Постоянно сравняват това, което виждат в партитурата с това, което чуват. Ако аз, например, свиря на пияно, то флейтата във всеки един момент може да се отклони от партитурата и мое задължение е да се приспособявам към тези отклонения, след като ги установя. Музикалния акомпанимент от лявата страна тук виждате един оранжев правоъгълник. Това е един много важен компонент. Когато акомпанираме, трябва да приспособим онова, което произвеждаме ние към онова, което произвеждат всички останали в оркестъра, всички останали инструменти, за да се получи хармония. Това не въжи за устния превод. Не е задължително да приспособявате своя глас, своето звучене към гласа и звученето на оратора. В музиката, когато свирим заедно с други, вниманието ни е така нареченото приобщаващо внимание. Т.е. трябва да се съсредоточаваме и върху всички останали свирещи, освен нас. А при устния превод вниманието има извличащ елемент, т.е. трябва да извлечем а, своя текст, своето послание от оригинала. Третият сценарий на сравнение, не, е импровизацията. Има устен привнесен елемент, информацията след това се обработва и накрая се произвежда крайния продукт. Какво виждаме на графиката от ляво? Когато се импровизира в музиката, както солистът, така и онзи, който го акомпанира, произвеждат нещо ново. В случая става дума за флейтист и пианист. Това не въжи за устните преводачи. След като разгледах всички тези теоретични сценари, си зададох следния въпрос. Вероятно и музикантите и преводачите се сблъскват до известен на степен с едновременно извършване на дейности – Използвах един тест, приложен от колегата Натали и друга колега. В този експеримент участниците трябваше да извършват едновременно различни дейности. Например, трябваше да четат текст, като едновременно с това слушаха звуци с по-висока и по-ниска тоналност и трябваше да преброят колко от тези звуци са били с висока и колко от тях са били с ниска тоналност. Същевременно обаче трябваше да обработват и информацията от текста, който трябваше да четат на глас. Накрая трябваше да отговорят на пет въпроса по този текст. Опитах се да взема предвид някои променливи, свързани с езика. Например, да отчета доколко тези а, участници владееха добре чуждия език. Трябваше да отчета и някои променливи, свързани с музиката, като, например, опита, който имат участниците в, с музикално изпълнение и импровизация. Разделих участниците на три много ясни групи в резултат от този ангажимент. Установихме, че музикантите се справиха по-добре от преводачите. А преводачите се справиха по-добре от насрещната група. Но тази група не бе еднородна. В нея имаше участници, които имаха някакъв опит с музика. Виждате, че тези, които имаха някакъв опит с музика, постигнаха малко по-добри резултати червената част на графиката представлява резултатите на онези, които имаха добри езикови умения, като че ли те се справиха по-добре в сравнение от останалите. Но в крайна сметка стана ясно, че не е важно точно коя е била изследваната група Какво реших да направя? Реших да разгледам цялата извадка, без да разделям участниците на групи. Реших да разгледам всички 53 участници едновременно и да се опитам да установя някакви връзки. Установих много важни връзки между променливите. Всички променливи, свързани с музиката, бяха тясно свързани с резултатите, които постигнаха участниците. Най-тясно свързаните с крайния резултат променливи бяха опита с изпълнителската дейност на примависта Виста и, have, if you take into account, yeah. и работата в оркестър. Колкото по-голям бе опитът на участниците в тези области, толкова по-добри бяха и резултатите, които те постигнаха по време на експеримента. Извърших един пилотен експеримент. Зададох си въпроса дали хората с известен опит в областта на музиката, които вероятно имат и опит с едновременното извършване на дейности, биха се справили добре с симултанен превод. Изнесох една много кратка реч, която беше изцяло реализирана Участниците трябваше да я преведат. Нито един от тях нямаше опит с устния превод. Някои имаха известен опит в областта на музиката, но нито един не бе професионален музикант разгледах същите променливи, както и по време на предходния експеримент. И резултатите също бяха интересни. Открих известна връзка между нивото на владеене на първия чужд език или на езика, от който превеждаха участниците и крайния резултат, който постигнаха. Онези, които владееха езика на ниво 3, постигнаха резултат между 2 и 2,5. На ниво 4 съответстваше резултат малко над 3 а на ниво 5 съответстваха резултати около 3,5 и повече. едновременното извършване на дейности. Онези, които имаха известен опит в областта на музиката, се справиха по-добре. Но експериментът не бе изцяло музикален. Тоест, една възможна хипотеза би била, че онези, които имаха опит с музика, се възползваха от придобитите способности, за да се справят с поставените им задачи. Дали са придобили тази способност обаче за едновременно извършване на дейности, докато са се учили да свирят на някакъв инструмент? Възможно е някои да са постигнали по-добри резултати, просто защото са били по-талантливи от останалите. Установих и някои други тенденции – някои, които имаха по-добри езикови умения, постигнаха по-високи резултати. Жените, освен това, като цяло се справяха по-добре. А що се отнася до пилотния експеримент с симултанния превод, се оказа, че онези, които по-добре владеят първия си чужд език, се справиха по-добре от останалите. Музикантите не се справиха по-добре от онези, които нямаха опит с музика. От това проистекоха няколко хипотези. Може би някои умения са тясно свързани с съответната област. В този конкретен експеримент не участваха студенти от консерваторията. Може би поради това нямаше толкова подчертана разлика между онези, които имаха някакъв опит с музика и онези, които нямаха. Отчетох и променливите свързани с музиката. Онези, които имаха опит с музика, като цяло се справиха малко по-добре. Малко по-добре се справиха и жените. je reprends, je reprends le témoin de trois minutes. Alors, apparemment, donc, la grande question. Очевидно, големият въпрос при едновременното извършване дейности е дали може да има прехвърляне на, на способности. Да погледнем ефекта от обучението. Какво виждаме? При всички случаи упражненията, обучението способства за автоматизиране на дейностите, които се извършват едновременно. Това въжи и за устния превод. За фамозният мултимедиен мултитаскинг има хора, които по-лесно успяват да обеденят стимулите, идващи от различни страни, но не отбелязват напредък в областта на едновременното извършване на дейности. Това са различни неща. На тях им е трудно а, да а, се справят а, с, с стимулите, които ги разсейват. Това е обратното на това, което наблюдаваме при хора, които практикуват медитация. Те съсредоточават вниманието си само върху една дейност, ефекта на обучението и на тренировките. Автоматизация. Значи, вниманието за потребността от внимание става по-малка, по-малка по-бързо започват да се обработват постъпващите информации и резултатът от обработката е по-ефективен. Не знам не знам дали ви се е случвало да, да наберете един номер, да сложите телефона на ухото си и да се окаже, че сте забравили, че сте че всъщност сте набрали телефонен номер и ви предстои да проведете разговор. Музикантите много често свирят без, без партитура Виждаме, че елементи, които са от особено значение, всичко онова, което вършим, се върши преднамерено, изчезва в момента, в който се добави втора задача. Стресът, разбира се, е фактор, който трябва да се добави и той е, обяснява някои резултати. Що се отнася до е, вниманието и обработката става на информацията става по-бързо. И това е свързано с по-здравите връзки между отделните дейности. Тренировката има още една задача. Тя успява да разпредели вниманието на различни нива възприятието, бързината на реакцията. Ако правите упражнение и трябва да обръщате внимание на поредица от цифри, след това има поредица от цветове, трябва да се тренирате. Това е много интересно, защото ако успеете да разделите е, когнитивните задачи, ще успеете да разработите една програма за трениране, която да подобри възможностите. Заключение най-сетне може ли да се преподава мултитаскинг? Може ли това да стане по начин, който да е универсален? Трябва да има баланс между съзнателните и автоматични дейности. В работната памет има неща, които се вършат много по-добре автоматично. При преводачите не знам дали ви се е случвало да имате чувството, че сте минали на автопилот в продължение на 5 минути. Само, че заедно с този автоматизъм трябва да има един процес на взимане на решение, който да бъде достатъчно ефективен. И всичко това предполага да се разработят упражнения, за да може обучаемия да се научи да разпределя вниманието си. Само, че тук не става дума за една единствена дейност. много сериозно предизвикателство и за преводачите, и за музикантите е да бъдат обучени обучаемите по, е, на едни адаптируеми умения и на широко приложими в различни области умения. Yeah. Thanks a lot, Magda and Natalie. Please join us. Благодаря ви, Магдалена и Натали. Заповядайте тук. Може би трябва да поканим студенти от музикалните консерватории. Сега чухме блестящи изследвания от млади изследователи. Радвам се, че кръсницата на това, на тези изследвания е също на подиума. Тя няма нужда да бъде представена. Това е госпожа Барбара Мозер. След като изслушат тези, това, тези представения, вчера чухме и за потребността от целенасочно обучение. Как могат да се съчетаят? Благодаря ви за това, че ме поканихте. Благодаря, че поканихте и екипа. За мен беше удоволствие да представим някои елементи на процеса на обучение. Нека да се върна малко назад. Така че е, нека да се спра на две основни области. Първо, важно е да се разбере сложността на задачата а, при устния превод. Това стана ясно и при изказването на колегите, говорили преди мен. Защото в крайна сметка има някои ограничения. А, които мозъка просто не може да надхвърли. И така, мозъка на преводачите често се налага да се адаптира. А, и в една високотехнологична среда е много интересно да се провери до каква степен е способен мозъкът да се адаптира и по какъв начин. Другият важен въпрос е ако трупаме информация в други области, има ли някои променливи, които можем да сравним и да, да изолираме и сравним между различните професии? Затова е много важно да разберем нещата из основи. Както и Андерс подчерта вчера, аз Имах удоволствието да разговарям с него вчера. Придобиването на познание е доста сложна задача. Ние, като обучаващи, сме хората, които са отговорни за развитието на новите преводачи, е, тези, които трябва да предоставят най-добрия превод през следващите години. И за това е много важно да се обсъди натрупването на познание не само от поведенческа перспектива, но и от неврологична перспектива. И така може да се научи много за придобиването и на други типове умения. За мен това е много важно. До тук стигна именно научната дейност. Мисля, че в крайна сметка вече десетилетия сме гледали по-скоро интровертно. Гледали сме към уменията присъщи на преводача или на другите професии и сме се съсредоточавали само върху развитието на тези конкретни умения. Мисля, че е крайно време и в академичните среди лека по лека се придвижваме в тази посока, да се стигне до това, когато се анализират а, сложните експертни умения в една област да се обменя информация с други области. Крайно време е да престанем да смятаме, че това, което правят преводачите, е напълно различно от това, което правят други професионалисти. И лека по лека научната дейност се развива. Изолират се някои променливи, които могат да се изследват при различните професии при, и при повече от една професия. Лека по лека се дефинират параметри, които комбинират различни умения и могат да ни позволят да анализираме различните умения и способности. И мисля, че точно това е посоката, в която се движат изказванията днес. Мисля, че те са много важни във връзка с обучението, защото нашата цел е да разработим оптималния педагогически подход или оптималните педагогически подходи, основани на научни познания подходи, които да можем да защитим научно. Защото, честно казано, доста често ни се налага да трябва да защитим съществуването на програмите. Може би твърде дълго отговарях на вашия въпрос. Благодаря, Барбара. А сега можете да зададете въпроси към тримата млади изследователи и към професор Мозер. Сигурна съм, че имате много въпроси, така че а, нека всеки да зададе само по един въпрос и то най-важния, който има. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за тези три много интересни презентации. За мен е особено интересно интересно обучението на преводачите. Имате ли конкретни изследвания, свързани с визуалните стимули и жестовите стимули, които биха могли да помогнат за обучението на преводачите. Това беше въпрос към господин Ерве Аделман. За мен е много важен визуалния контакт. За това има стъкла на кабините. Много добре знаем е, и знаем, че е, за, именно поради липсата на визуален контакт, е, наблюдаването на залата на екрани при превод от разстояние създава допълнителни затруднения при превод. Друго нещо за визуалните стимули. Когато се водят бележки, установено е, че е, безцелното драскане, докато се слуша информация, всъщност води до по-добър анализ на тази информация. И така. И а, е, това е за визуалните стимули. А, е, има и жестове, които биха могли да помогнат а, на превода. Можете ли да ни дадете някаква информация за това? Изключително интересен въпрос. Благодаря ви много. За съжаление, а, не сме правили изследвания за жестовете във връзка с а, езика на глухонемите, но а, много е важно да се има предвид, а, че преводачите, а, които работят интермодално, имат различни мозъчни адаптации от тези, които работят интрамодално използва, защото там се контролират различни е, елементи на тялото. А, когато се превежда на езика на глухонемите, контрола е по-скоро върху ръцете, а не върху устата. Остата като цяло е обвързана с а, че, частите на мозъка, а, интерпретиращи речта, така се освобождава повече капацитет за слушане при а, е, преводачите на езика на глухонемите. За мен този въпрос е изключително важен. Въпроса а, а, за жестовете. Доколко жестовете могат да бъдат полезни не само за разбирането, но и за поддържането на съхранението на информация и превода. А, ясно е, че се използват по някакъв път жестове, за да се сегментират потоците реч, но може би моите колеги имат повече информация по тази област. Euh, Мисля, че като цяло има проучвания върху безцелното драскане по време на работа в кабина по принцип има със сигурност проучвания за безцелно рисуване по време на извършване на друга дейност. Това е автоматично рисуване, което реално стимулира мозъка. Има преводачи, които реално имат нужда да си затворят очите, когато работят. Това е друг интересен сигнал за това, че визуалната информация има значение, защото когато си затварят очите, преводачите всъщност освобождават ресурси за а, третиране на сетивна информация, идваща от слуха. Още един. Радвам се, че никой не гледа моите рисунки в залата. Аз съм от университета в Турция. Ще задам въпроса си на турски, тъй като, доколкото знам, е осигурен превод от този език доктор Харви Адельмана. Въпросът ми е към професор Ерве Аделман. За пръв път узнах днес, че една много важна част че когато превеждат тук нашите колеги устни преводачи, участват 3-4 зони в техния мозък. А каква е връзката между използването на отделни региони от мозъка и разширяването на речниковия ни запас? Стимулира ли то използването на все повече региони от мозъка ни? Благодаря за този въпрос. Всъщност, е, нашата група всъщност е, нямаше възможност е, да проучи този въпрос, но проучвания сред двоезични лица показва, че колкото по повече се владеят езиците, толкова е по-малък конфликта между езиците. Преводачите, които превеждат от толкова много, от много езици, познават езиците много добре, следователно няма значение дали има 3, 4 или 5 езика в комбинацията, но има а, лимит а, капацитета за съхранение в памета. А, понякога трудно се извикват части от знанията. Не знаем а, кои структури участват а, в а, професионалното владеене на езиците, но за съжаление не мога да отговоря а, пряко на въпроса ви. Въпрос от колега в тази част на залата. Моля, представете се. Благодаря. Казвам се Сергей Гончаров и съм от Московския държавен университет. Работил ли сте върху огледалните неврони? Може ли разглеждането на тази област да допринесе за обучението на устни преводачи? Има много тясна връзка между работата на музикантите и тази на преводачите. Не смятате ли, че тази връзка се дължи именно на способността им да работят с тези огледални неврони, открити в Италия. В Русия имаме един виден езиковед и биолог Татьяна Черниговска, която работи в тази област. Имам и още един въпрос за едновременното извършване на дейности. Това е една много интересна способност. Говорим за развиването на способност за мислене, върху което да въздейства повече от един фактор – и тази способност е необходима не само на устните преводачи. От нея се ползват и много други професионалисти. Има ли научни изследвания в тази област? Следващият ми въпрос е свързан с адекватността, най-вече по отношение на музиката и езиците. Euh, Благодаря. Ще започна, аз ще дам думата на колежките. Що се отнася до гледалните неврони, които са изолирани от професора в Италия, въпросът е много интересен. Има много здрава връзка между разбирането на думите и произнасянето на думите. Очевидно има една мрежа която отразява онова, което чуваме. Ако обаче си представим и ако има пряко нанасяне или картиране на това, което чуваме, върху онова, което изричаме, би, биха възникнали трудности, защото всъщност ще сме преактивирали системата за а, произнасяне на реч. Да си представим, че преводача трябва да възпроизведе езика, който слуша, ще му е трудно да контролира акцента си, т.е. има фонологичен проблем и в хода на езиковата реч би било, лес, би било трудно да се сроточи върху слушането. В нашите изследвания ядрото, което участва, е каудатното ядро. Системата на огледалните неврони има какво да ни каже за това какво е участието на работната памет. Когато съхраняваме памет, тя понякога трябва да се адаптира, особено в процеса на устния превод. Нека добавя нещо. Нещо, което установихме, наблюдавайки обучаеми в рамките на курса на обучение. Интерференцията на прозодията е нещо, което се наблюдава незадължително в началото. Тази интерференция възниква с течение на курса на обучение и е много трудно да бъде преодоляна. възниква интерференция именно на ниво фонеми, интерференция, която остава незабележима и за самите обучаеми. Може да се преодолее единствено с много упражнения, ако превеждаме уморени, запишем се и след това изслушаме записа, ще видим, че колкото повече се уморяваме, толкова по-малко можем да въздействаме върху крайния продукт, поради което възниква интерференция. Знам, че имате много въпроси, но моля ви да се ограничавате само с по един. <coughs> J'ai plusieurs questions. Bon, je... Имам няколко въпроса. Задайте тогава най важният от тях. Е, е. Ами всъщност имам три въпроса и ми е много трудно да избера. Добре. Във връзка с това, което научихме от вашите проучвания, господин Ерве Аделман – наученото от вас може ли да помогне за осъществяване на напредък в преводаческите а, машини? И понеже дамата, която дава думата, се разсева, ще се възползвам от това да задам още един въпрос – има ли начин изследванията ви да доведат до произвеждане нещо като допинг за подпомагане на мозъка в извършването на тези дейности? Благодаря, много интересни въпроси. Интереси, които, въпроси, които ме накараха и да се усмихна. Първо, що се отнася до <clears throat> използването на научните изследвания на мозъка при подбора на кандидати, честно казано, има сериозни етически възражения срещу това. Гледали сме всякакви е, филми, е, които използват е, подобни научно-фантастични техники и мисля, че е очевидно, че от етична гледна точка това е недопустимо. Разбира се, в медиите редовно се правят подобни намеци и честно казано това доста ме безпокои. По отношение на медикаментите както казах, медикаменти вече се разработват, включително и за Паркинсън. Това са зони, които могат да бъдат третирани с допамин. Допаминът е много важен за самоувереността, за ученето, за извличането на положителни въздействия от самия факт, че някой добре е свършил дадена работа. Разбира се, в крайна сметка тези медикаменти се използват за лечение на болни хора и не би било етично да се използват за преводачи. От друга страна има така наречените умни лекарства, които студентите все повече търсят по интернет, за да могат да учат по-добре, по-бързо. честно казано, не насречавам преводачите да се възползват от тези средства, защото в крайна сметка те имат някакъв ефект, не могат да доведат и до късо съединение в мозъка. За машините, по въпроса ви за машините, аз не е, съм специалист в тази област, но е очевидно, че тук най-важната част от мозъка е именно контролния център. Тоест, ако искаме да създадем подобни машини, е необходимо в тях да има някаква система, която да осъществява нещо като контрол на артикулационните функции. Не мисля, че на технологиите са напреднали до толкова. И така мисля, че като цяло все още сме доста далеч от подобни открити. Благодаря. Имаше един въпрос. Доктор Сковански, заповядайте. Един кратък въпрос, моля. Бих казал, че има голямо припокриване между слушането в музикално отношение и слушането в езиково отношение. Моля онези колеги, които свирят на някакъв музикален инструмент, да вдигнат ръка. Моля да вдигнат ръка и онези, които четат ноти докато пеят. Both. Okay, thank you. Благодаря. Когато сравняваме различни музикални инструменти, то ще видим, че при някои инструменти, като например цигулката, обработването е хоризонтално. Партитурата се чете отляво надясно, както когато четем текст. Но ако вземем някои азиатски езици, не се чете от ляво надясно или от дясно наляво. Чете се отгоре надолу, т.е. обработването е вертикално. Когато свирим на орган, също се изисква много добра координация. Трябва да се извършват много дейности едновременно. Какво допускам? Вероятно, японците биха били по-добри органисти в сравнение с европейците. Но това е само шега. Има разлика между произвеждането на звук, когато се свири на различни инструменти. Когато свирим на пияно, например, е предварително зададена честотността, но когато свирим на цигулка. Тя не е предварително зададена. Ние определяме частотността с движенията на пръстите си и с слуха си. А Магда? Започвам, а след това ще дам думата на Магда. Що се отнася до четнето и дали японците могат да бъдат по добри изпълнители на орган. Да, действително, изпълнението на орган изискват повече мултитаскинг, отколкото други е, музикални инструменти. Е, по подобен начин може да анализираме работата и на на диригента. Не знам дали за японците е, това въжи, но когато, да кажем, е, трябва да се разделя вниманието е, между две точки, обикновено погледът е някъде по средата между тях. Така че не мисля, че можем да сравняваме писменото слово с партитурите. А, Sí, efectivamente, eh, es muy pertinente lo que usted dice y lo... Ще говоря на испански. Вашата констатация бе много важна. Ние я вземаме предвид, когато разработваме модели, например модели за музикалния акомпанимент. Когато един пианист чете партитура, той чете поне три реда едновременно или дори повече. Тоест, обработката на информацията протича вертикално, не толкова хоризонтално. Извършват се наистина много дейности едновременно. Ако един пианист акомпанира повече от един солист, то той наистина извършва много действия едновременно и координира и немалко различни движения, което доста осложнява задачата му. Sure, we'll have a lot of благодаря. Сигурна съм, че по време на почивката за кафе ще продължим разискванията. Много благодарим първо на гостите ни. And now we will come to the most difficult exercise. Сега ще преминем към най-трудната част от тази конференция, именно общата снимка. Искаме да снимаме всички ви тук в залата. Фотографът току-що пристигна. Ако всички сте много дисциплинирани и се справите добре, след това ще има почивка за кафе. Наистина искам да се върнете тук точно в 11.30, тъй като предстоят още много интересни изказвания. Ще кажа сега на фотографа да постави всеки от вас в кадър. А, или е у? Je suis sur Yes, please, gather together in the middle of the room. Моля всички да се съберете в центъра на залата. Where do you want to have the group? Yes. If you can all move to the middle rows and stand up, then it will be easier. Може би просто всички се придвижете към средата и застанете прави. Така ще бъде по-лесно. Барбара, моля да се присъединиш и ти към останалите за снимката.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

Ladies and gentlemen, could you... Дами и господа, моля ви, заемете местата си. Моля, служете си слушалките, ако не говорите немски, защото сега ще представя следващия ни оратор на немски. Моля, служете си слушалките. Надявам се, че ще можете да намерите и съответния канал. Наистина ми се иска да представя следващия ни оратор на немски, тъй като тя, освен не малко други езици, много добре владее и немски. Родният език е ирландският. Английският също е нейн роден език. Госпожа Ан Галахър е директор на Център към Националния университет на Ирландия. Има широк опит в преподаването на езици, член е и на многобройни комисии, чиято работа е посветена на популяризирането на ирландския език. Била и консултант на правителството по въпроси, свързани с ирландския език. Член е на изпълнителния комитет на Асоциацията за провеждане на езикови тестове в Европа. Професор Галахър, имате думата. Danne. Um, du spáire bháil marag gur mór an anir dú a bheith chun an fisa canse seo a bhfuil a har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 Alors, commençons par quelques définitions. Да започнем с няколко дефиниции. Говорим за плурилингвизъм и мултилингвизъм като две различни понятия. Мултилингвизма е познаването на няколко езици или съществуването им съвместно в едно общество. А плурилингвизма се отнася към, език, към езиците, които владее един човек. И това е по дефиницията на съвета на Европа. Има няколко дефиниции за лингва франка но аз ще използвам този израз в смисъл на помощен език, който се използва от групи, които имат различни матерни езици. И така, затегнете коланите. На 1 януари 1973 година Ирландия влезе в общия пазар. Дори противниците на това историческо събитие решиха, че страната не е имала избор, тъй като страната трябваше да последва примера на Обединеното кралство чиято економика спечели. Заедно с това мнозинството се радваше, тъй като очакваше ново бъдеще отвъд границите на Обединеното кралство и, а, ми, и колониалното минало. Мез, за да участва пълноценно в европейския проект, трябваше да започне учене на чужди езици, особено френски и английски това от неизвестно време, но в крайна сметка Мопасан, който е учил в лицей по същия начин както и Тетлив, отдаде, отстъпи място на програма, която отдава предимство на комуникацията. Заедно с това, визията за многоязична Европа с плурилингвистичен капацитет и с ролята на Ирландия в този процес даде своят отпечатък. Въпреки многобройните срещи, английският се оказва, че не е достатъчен. матерен език плюс 2. Европейския съюз се основава на принципа единни в многообразието. От своя происход езиковата политика винаги е имала за амбиция да насърчава гражданите да учат два или три езика на Съюза, отчасти по економически причини, отчасти за по-добро социално сближаване и е отчасти за да се осигури по-добро участие в европейския проект. Във всички случаи дългосрочният проект, дългосрочната цел, както е, както е дефинира Европейската комисия, е да укрепи индивидуалния мултилингвизъм, така че всеки гражданин да може да се справя с поне два езика, освен майчния си език точната дефиниция на тази цел, като че ли обягва на някои граждани. И изразът майчин език е пълна с конотации. А, ирландските англофони, които са един пример, често говорят за желанието им да научат своя майчин език, като говорят за ирландски език, а, който понякога се нарича гелски. Освен това, майченият език се използва в единствено число, в окончателния доклад на проекта Валер, който беше финансират от съвета на Европа, Джоана Мапаки резюмира много добре този въпрос. Можем да характеризираме политиките, разработени в края на 20 век, като монолингвистични, тъй, тъй като се възприема, че всеки има един първи или майчин език. И следователно всеки ще усвоява втори език по някакъв възоснова на формално обучение и като се преследват подобни цели. Смята се, че два други езика означава два други езика на Европейския съюз. Но как, какво означава това за страна като Ирландия, в които има много хора, които са носители на малцинствен език, който не е признат за официален или работен език на Европейския съюз. Всъщност след последния доклад Евридика от 2012 година за преподаването на езиците в европейските училища, повече от половината от всички европейски страни признават официално регионалните или малцинствени езици в рамките на своите граници. официална Европа. Европейската комисия използва във вътрешните си дейности три работни езика – немски, английски и френски. След разширението на изток през 2004 година, използването на френски език на срещите започна да се ограничава и много, мнозина смятат, мнозина а, смятат, че ролята на немски като работен език е, ще остане само на хартия. Европейския съюз в момента признава 24 работни езика. Е, много често във връзка с това се говори за цената на превода, която възлиза на 1 милиард евро на година или както се казва, е, равностойността на една чаша кафе на граждани за година. Разбираме изкушението да се намалят разходите, особено в сегашния економически климат. Тази, това е тревожна тенденция. Европей... Германския президент Йоахим Гал каза, че Европа трябва да има един език посредник и този език трябва да бъде английски. Цитирам. Повече Европа не означава езиково многообразие за един елит, а езиково многообразие или многоезичие за все по-широки слоеве от населението, дори за всички. Обеден съм, че в Европа от една страна човек може да се отъждествява с родния си език, с поезията на този език и от друга страна да използва английски във всички останали ситуации. Ако се установи един общ език, то по-лесно ще се осъществи и моята мечта за една бъдеща Европа, за създаването на една европейска агора, за един общ демократичен форум. Както казахме малко по-горе, може би идеята на президента Галк е в процес на реализация, въпреки че парадоксално броят на англичаните, които работят в Европейската комисия, намалява. Те са само 4,6% от служителите, много по-малко от 12,5% наколкото възлиза делът на населението на тази страна. Тази ситуация не се подобрява от факта, че делът на ирландците, които работят в комисията е по-висок което се потвърждава от един виш служител в Дъблин, който иронизира, че намаляването на англофонските служители в контекст на консолидация на английски язик в европейските институции. Президента Галк и добронамерен, заедно с това не можем да не кажем, че е, идеята за английски език като единствен е, език – заедно с други престижни езици и още един по-малък престижен език – би трябвало да се ограничава само до един личен контекст. Въпреки, че често разширяването през 2004 година беше двигател на англофонската хегемония в, Европ... в европейската администрация, ни се струва а, разумно да зададем въпроса дали тази еволюция в полза на английски език има корени в езиковата политика на Съюза. В една много интересна изказване Вода Кекжиновски говорят за нарастващо използване на езиците. Езиците се разглеждат само от гледна точка на компетенциите. Въпреки развитието на тази политика през, през периода 2005 и 2007 година, от 2008 година економическите доводи отново надделяват. Водак и Крижиновски казват следното. Изглежда очевидно, че езиковата и многоязична политика на Европейския съюз започна да разбира по-добре социалната, политическа и економическа роля на езиците и многоязичието. За съжаление, след финансовата криза през 2008 година и поради прехвърлянето на ресора многоязичие в Европейската комисия към образование, култура и младеж през 2010 година, повечето от основните разпоредби на политиките, разработени през 2008 година, все още не са изпълнени. И така, по е, предишните политики, ориентирани към Лисабонския договор, си остават на място. През 2013 година Европейската комисия публикува пресъобщение за главена изложение на езиците, е, изложение е, по въпросите на езиците, за да се намери отговор на някои въпроси. Ето някои от отговорите. Много е елементарно да се смята, че един единствен език може да отговори на всички езикови потребности. Това е причината и поради която ангажимента на комисията към многоязичието поставя акцент върху различието, а не върху еднотипността. Тази декларация е успокояваща, заедно с това реалността е тъкмо обратната, тъй като економическата ситуация като че ли а, обръща внимание повече на цената на езиковото многообразие. Многоязична Европа. Реалиста в Европа е съвсем различно. Европа никога не е била толкова многоязично. Докладът на Баро, Евробарометър през 2012 година наброява общо 23 официално признати езика, сега те са 24, повече от 6 от 60, автохтонни мълцинствени езици и голям брой неавтохтонни езици, говорени от мигранти през 2007 година. Проекта Валер изброява 440 говорими езика и поне 18 жестомимични езика в 21 участващи страни в Ирландия през 2005 година нашите проучвания показаха, че има около 200 езика, които се използват или говорят ежедневно в Ирландия, страна в която живеят само 4 милиона души. Оказва се, че 167 езика, които са наброени, преброени, извинявайте, не включват редица малцинствени езици, като качубе, полски език, въпреки економическата рецесия, Ирландия си остава многоезична страна. Според Лорна Карсън има 182 различни езика при преброяването от 2011 година и 26% от носителите на чуждите езици са били родени в Ирландия. Цитирам, що се отнася до европейските граждани, полски е най-често срещани език, след това са литовски, руски, румънски, латвийски. Азиатските граждани говорят филипински, след това китайски, малая, урдо и хинди. За африканските граждани основен език е руба, след това френски, арабски, игбо и африканс. Сред гражданите от Северна и Южна Америка португалският е, е широко представен, е, следван от, френски, от испански, френски, полски и немски. В този пример е много вероятно, че 182-та езика са, са консервативна оценка, тъй като иммигрантите като не дават е, точна, точен отговор за броя на езиците, които говорят. Въпросът за езиците, които се говорят у дома, се задава на, в единствено число. Говорите ли английски и ирландски или други езици? Лицата, участващи в анкетата, дават за отговор само един отговор, въпреки че говорят повече езици в Ирландия има, Ирланд... в Ирландия има мигранти, за които принадлежността към една общност, която е многоезична и те смятат, че да бъдеш многоезичен е по-престижно. Това е наследство от колониализма. Френският лингвист Александър Франсуа резюмира много добре ежедневната реалност за много от носителите на малцинствени езици. Едно езиково малцинство е общността, което е подложено на непрекъснат натиск, за да се откаже от езика си и да приеме езика на малцинството натискът често приема формата на економически и социален училищен натиск. Нашите съвремени общества са организирани около една е, едноезична идеология, според която единството на една нация предполага принадлежност към един език при, в този якобински модел, който често се среща във Франция, Китай и другаде, езиковите мълцинства се възприемат като някаква отживелица, понякога фактор, който разделя. Светът на едноязичните англофони е ограничен в културния живот. Англофоните често са изложени на литературата и културата, които не са на английски язик. Според Лоранс Мари и статия в Новел Обсерватор, само 1% от романите, публикувани всяка година в Съединените щати, са преведени от френски. 33% от романите, четени във Франция, са преводи в подобна статия в Publishers Perspective. Авторите ни казват, че преводите са само 4,5% от общото литературно производство в Обединеното кралство и в Полша 46% от всички публикувани книги са преводи в Германия. Цифрата е над 20%, в Испания около 24%, във Франция около 15%. Край на цитата. Други примери. Англофоните общо взето са не, не използват субтитри по радиото, конкурсите не са е, са на английски език, защото се забравя, че има друг език, освен английския и кой може да ги критикува. Що се отнася до преподаването, е, и тук англофонията господства само 6 университета от така наречените 50 най-добри университети в света са в не англофонска страна според класацията на, на а, Times Higher World University Rankings. Никой няма немски университет, няма френски университет, които да са в тази класация. Отбелязваме отсъствието на неанглофонски университети в класацията на Шангай. Те има, там има два френски и един немски университета в различни страни е, университетите са създали комитети, за да следят мястото си в тази класация. Това е много важно, за да, се, за да могат да участват на доходоносния пазар на висшето образование и привличането на чуждестранни а, студенти. Ние познаваме поне едно заведение, което не насърчава да се публикува на други живи езици, освен на английски тъй като това влияе върху така наречен импакт фактор. Заедно с това границите наложени от възприемането на света посредством един език си има своята цена. Две англофонски страни, Ирландия и Шотландия са единствените страни в Европа, в които е, изучаване на чужд език не е задължително. В е, Англия и в Северна Ирландия, и в Ирландия. Изучаването на езиците е задължително, но само до 14 години. Що се отнася до висшето образование, ситуацията не е по-добра. Преподават се все повече езици, в това число курсове за специалисти посредством английски език. Оценката на модулите също се прави на английски язик. В резултат на това студентите англофони, които пътуват по програмата Еразъм в други страни на континента, често не разполагат с необходимите знания, за да участват активно в учебната програма или пък, което е още по-лошо, им предлагат курсове само на английски язик. Лингва франка на студентите по програмата Еразъм е предимно на английски. Ние не казваме, че годината в чужбина е, не е полезна. Тъкмо обратното, заедно с е, това е, трябва да отбележим, че резултатите от програмата Еразъм са по-скоро разочароващи. Това има своето значение за социалния и културен живот. Икономическата цена. Какво можем да кажем за езиковите знания на, на които имат диплома за чужди езици. Не може много да се каже. Каквито и да са техните знания в англофонските страни, университетите, по-голямата си част не произвеждат достатъчно вишисти по чужди езици с необходимите компетенции за, за професионалния живот. От няколко години град Дъблин приема социални предприятия на, е, е седалището на големи многонационални предприятия в областта на технологиите и информационните технологии, както като Google, IBM, Facebook и други. Много от тях изискват задълбочено познаване на езиците. Заедно с това голям брой млади ирландци, които биха могли да намерят работа в този сектор, трябва да напуснат Ирландия и да търсят работа в други англофонски страни, тъй като не познават езици. Личната и социалната цена на емиграцията, езиковия дефицит в страните е, са доста тежки. Дейрдре Хант в една статия ни напомня, че 75% от населението в света не говори английски, 94% не го говорят като роден език. Английският е вторият, най, вторият по разпространеност език в Европейския съюз. Заедно с това неодавнашни проучвания показват, че делът на населението на Европейския съюз което познава достатъчно този език, не преминава 50%. Професор Хан цитира проучване, реализирано от Франкел и Рос, които изчисляват въздействието на непознаването на езици върху резултатите на предприятието. Измерването на езиковите различия като търговски бариери те показват, че цената на езиковите бариери е между 15 и 22% от гледна точка на тарифни еквиваленти. Те също така смятат, че и, е, говоренето на общ език може да увеличи двустранната търговия с между 75 и 170%. Според Европейската комисия, езиците са много важни за предприятията. През 2006 година е проведено проучване от Европейската комисия, което има за цел да оцени цената на езиковия дефицит за предприятията в Европа. Всяка година всъщност хиляди предприятия губят договори поради липса на достатъчно езикови умени. 11% от малките и средни предприятия, които изнасят, могат, които изнасят стоки и продукти, могат да се озват в тежка ситуация, именно поради проблем с езиковата комуникация. В, ези... в Ирландия, в областта на информационните технологии, се изискват а, компетенции в областта на езиците, но усилията за увеличаването им не водят до добри резултати. А, оказва се, че а, не се а, адаптират достатъчно хората към потребностите на пазара на труда. За това е необходим подход, който подхожда новаторски към преподаването на е, е, езиците. И най-вече трябва хората да престанат да си мислят, че английският е, е достатъчен. Ученето на езици на континента. Най-много се преподава английски. Докладът е в редика. показва, че в повечето страни в Европа 90% от учениците учат английски поне до ниво сит 2 или сит 3 Също времено голям брой студенти в Европа учат и втори чуждестранен език – Тоест 60% сега с 14% увеличението от 2004 година. Много голямо увеличение. Нивото на познаване на втория е, чуждестранен език, обаче като цяло е, е незадоволително. Е, оценката се прави по разбиране при слушане, разбиране при четене и умение при писане. Целта е да се уточнят конкретни показатели за езиково познаване. Участниците в проучването Сърви Ланг минават изпити на два чуждестранни езика. Е, един от средните деци немски, английски, испански, френски или италиански – Участват Англия, Белгия, България, Хрватия, Испания, Естония, Франция, Гърция, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словения и Швеция. Английския е първият чуждестранен език във всички тези страни, с изключение на Белгия, където това е френския. Резултатите от тестовете са предадени на Европейската рамка за референции за езиците. Какви са резултатите? Първо да разгледаме страните, в които резултатите по първия чуждестранен език са най-високи. Тоест, стига се ниво Б. тоест, ниво на независим ползвател на езика на това ниво ученици. И то при 60 до 80%. Това са Естония, Малта, Холандия и Швеция. Езикът е английски. По отношение на втория чуждестранен език, от 2 до 60% варира познаването сред студентите е, има различни езици, а в зависимост от това какви езици се говорят в съответната страна. Германия не участва в, в проучването. Малта е исторически е свързана с Великобритания. В Естония руският е бил задължителен чуждестранен език много години. Въпреки, че връзките с Германия са били е, силни е, в исторически план там, учениците в много страни в Европа учат, е, научават английски по-добре от другите чуждестранни езици. Дори в образователни системи, където английският е втори чуждестранен език, справенето в английски е по-високо, отколкото по другите езици. И като цяло доказателствата са свързани и с на отговорите на учениците, които говорят за начина по който възприемат езика. Те го възприемат като много по-полезен а, и го използват много чрез традиционни и нови медии. И така, лингва франка. Имаме сериозен проблем в Европа. Английският а, се увеличава по престиж, също времено има други езици, а, световни, национални, регионални или малцинствени, които се поставят под въпрос ежедневно. А, и когато ползата от един език не е оценявана, говоренето му също не е много добро. Познаването му не е добро. В Австралия Джо Лобланко очертава 4, не, 6, извинете, изменения на многоязичието като ресурс между интелектуално, културно, економическо, социално, във връзка с гражданството и във връзка с правата на човека резултатите са по-добро ниво на справяне с учебните задачи, обогатена културна информация, участие в търговска дейност, участие в економиката базирана на знанието, по-добро предоставяне на социални услуги, по-добро по-добри резултати при практикуването на демокрацията и а, повече телера, толерантност а, и продоляване на предразсъдъците. Всичко това е резултат от многоязичието в едно общество. И така, английският а, има много важна и нарастващо важна роля в Европа, но същевременно трябва да имаме предвид, че това има своето въздействие върху европейската демокрация. Ние, европейците, трябва да направим всичко възможно, за да продължим да живеем в една многоязична Европа. Европа, за която всички езици са ценни. Защото когато говорим за лингва франка, това винаги е език, който идва и със своите ограничения. В Европа имаме нужда от езикова политика, която взема предвид исторически езиков и социален интерес на всички граждани на Европейския съюз. Също времено е важно да се намали отношението на зависимост между англофоните и останалите. Както е, бе написано в един вестник миналата година. Няма страна в Европейския съюз, е, която иска да бъде хомогенизирана и слята с останалите. Е, в крайна сметка, не случайно Малта и Германия имат право на един глас в Европейската централна банка. Насърчаването на многоязичието и плуриезичието и не само на, гъв... на доброто познаване на английски е много по-добър начин, за да се покаже, че страните имат значение. В една среща с Геот институт през 2006 година помолихме Герха Штикил, директор на, на Институт в Deutsche Шпрахе, да предвиди бъдещето на езиците в Европа. Ето ги, е, е, ето ги неговите прогнози, в които има, разбира се, и известна доза хумор. Ще ги представя на английски. На песимистичния сценарий. В бъдещите години ученето на езици ще бъде насочено основно все повече към английски. Всъщност това вече е вярно. Интереса към останалите езици ще намали дори и за, ще намалее дори и за хората, които ги говорят като роден език. Италиански, немски, е, холандски и други европейски езици ще продължават да се говорят, но само в е, семейството или когато играете карта и с приятели, или пък, например, на селския панаир. Всички важни неща в света, ще, е, в науката и в политиката ще са на английски, някакъв вид креолизиран английски, тип американски английски с малко, малко посолен с френски, немски и италиански. И а, британския вариант на английски ще стане всъщност рядък диалект. А сега оптимистичният сценарий. Всички европейци, немците, италианците, холандците, поляците а, са положили усилия, насречили са децата си да научат добре поне два други езика в, допълнен, езика в допълнение народния им език. Единственото изключение са англичаните, защото те са се разглезили и са свикнали всички да говорят горе-долу приличен английски и затова отдавна са се отказали да учат езици. Но и те като разумни хора ще забележат, че по този начин всъщност техния умствен капацитет и перцепциите им се ограничават само от един език и не е тяхното ам, оперничево ез, едноезичие всъщност води до проблеми и в крайна сметка те не искат да останат ограничени от това и ще насърчат пък своите деца да учат нови езици и така след 50-100 години Европа отново ще бъде езиково и културно многообразна, богата и творческа. В заключение. А, мисля, че Айнштайн е казал, че това, което има значение, не винаги е, се взема предвид, а онова, което може да се вземе предвид, не винаги се взима предвид също така. И така, а, има достатъчно добри причини да се насърчи е, плурилингвизма и мултилингвизма в Европа. Симас Хини, е, лауреат на Нобелова награда от 90, за литература от 95 та година заявява, че ирландският, който няма каквато и да било економическа стойност извън Ирландия, за него е език, който е важен да се научи. В крайна сметка, това, което казва и Любянко, показва, че езиците са много ценни, включително като борба срещу хомогенизацията. Да не се учи английски, ирландски, извинете, каза си, Масхини, е част е да пропуснем възможността да разберем начина по който са живели хората тук в тази страна, да най-важното е да разбираме себе си, да се разбираме едни други, да увеличим своето своя капацитет, е, своето културно многообразие и толерантност. И това може да стане само ако познаваме ирландски язик. Благодаря. Благодаря, професор Галахер. Да се надяваме, че ще настъпи оптимистичният сценарий, описан от професор Штика. Да се надяваме, че този оптимистичен сценарий ще се реализира през идните години. Сигурна съм, че имате много въпроси към професор Галахер, но ще трябва да ги зададете по време на обяда. Сега с удоволствие приветствам с добре дошъл друг един добър приятел на генерална дирекция Устен превод, бивш ръководител на отдела Устен превод към Държавния департамент на САЩ. Тя отговаря за създаването на курс по устен превод в университета Мериланд. Добре дошла на Патсия Ризо. And Patsy, what do you take away from this conference? Паци, какви изводи си направи ти от последните два дни? Кои са важните според теб заключения? And now I will speak in English. Ще си скажа на английски. Нека започна с няколко думи, които изпълват със страх всеки един преводач. Ще ви разкажа вид, един вид. So, a man is sent to prison for the first един мъж за първи път бива хвърлен в затвора. Седи си в килията, светлините са угасени във всички останали килии. Един от неговите са килийници. отива до решетките и извиква 12. изведнъж всички започват да се смеят. Още един от някъде извиква 4. Отново се чува бурен смях. Новопопадналият в затвора човек е много объркан. Обръща се към сакилиника си и го пита. Извинявай, какво става тук? А, той му отговаря. Някои от, тя, от нас, както виждаш, вече от доста отдавна са тук. Имаме си свой репертуар от шеги и вече толкова често сме ги чували, че не си ги разказваме. А, казваме само номера на съответната шега. И новопопадналият в затвора човек също решава да се включи, отива до решетките извиква 17, но никой не се смее. И тогава той пита сакилийника си, защо никой не се разсмя? 17 не е ли хубав виц? О, много хубав виц е, напротив, но не всички умеят да разказват вицове. Същото е и с устния превод. Искам да благодаря на Олга Космидо за поредната предприета от нея прекрасна инициатива. Нека още веднъж ви обърна внимание на програмата, която ни бе раздадена. Световен форум по устен превод. Наистина впечатляващо. Под заглавието е Върхови постижения в компетентния превод. Още веднъж изключително впечатляващо. През изминалите два дни чухме някои отлични оратори. Професор Вайбел ни представи машинния превод. Като го слушах, направо се разтреперах. Но той много ясно заяви, че машинният превод няма да замени живите преводачи, а само ще подпомага комуникацията. Много се радвам, че използва думата комуникация. Нека говорим открито не говорим за език, за устен превод или писмен превод. Говорим за комуникация. Съжалявам, че съм толкова категорична. Знам, че вече сте гладни. Професор Ериксън говори за върхови постижения, говори за предизвикателствата, свързани с съзнателните упражнения. Наскоро установих, че от 75-та година насам съм натрупала глозари, които могат да се поберат в две картонени кутии. Но в съвременния свят вече не работим по този начин. Професор Калве говори за глобализацията от езикова гледна точка – Много впечатляващ бе неговият, неговата констатация, че може да се създаде езиков барометър, подобно на барометъра, който измерва налягането. Много впечатляващо бе и изложението на професор Ерве, който говори за невробиологичния аспект на устния превод. Сравни нашите мозъци с мозъците на влечугите. Аз винаги съм си мисляла, че аз самата имам мозък на влечуго. Госпожа Лазо говори за едновременното извършване на повече от едно действие обясни ни как можем да се научим да извършваме няколко действия наведнъж. Мисля, че устните преводачи не осъзнават колко много неща правят едновременно. От нас се очаква да ги правим добре през цялото време. Винаги съм казвала на преводачите, може да си най-добрия преводач на света, може да го правиш от много години, но ако се провалиш само веднъж, съдбата ти е решена. Госпожа Лазо каза, че е много важно да не губим от поглед целта си. С други думи, ние като цяло сме нещо много повече от съставните си части. Т.е. като преводачи не правим само това или онова, а допринасяме за постигането на една крайна цела, именно комуникацията друг оратор, госпожа Оливера, говори за приспособимостта и за това как можем да я постигнем. Професор Галахер говори за мултилингвизма, плурилингвизма и многоязичието. Един от най-важните цитати в изложението и бе следното – следният. Много е важно човек да владее много добре един език и неговата поезия. Но това не е достатъчно, за да отговорим на своите езикови и, би казала, комуникационни потребности. Нека се върнем на първото нещо, което чух вчера. Олга Космидо говори за чудото, което е устният превод. Огромно удоволствие и чест е да съм тук с всички вас в тази зала. Преди около 30-33 години това би било безпредседентно. Симултанният превод води началото си от 20 век. А днес ние се опитваме да го анализираме подробно, да разберем как точно функционира. Това е все едно да се опитаме подробно да анализираме живота, да разберем из основи живота. Но не можем да направим това. Животът е чудо. Когато се опитваме да постигнем върхови постижения в устния превод, това усилие не може да се сравни с усилията, които полагаме за да овладеем тройното салто, например. Устният превод не е и като една партия шах, която съдържа краен брой ходове. Една партия шах може да бъде изиграна и от един компютър. Постигането на върхови постижения в устния превод е трудно и защото не се знае кой точно може да оцени, да измери постигнатите резултати. В нашия случай това в никакъв случай не е аудиторията ни. Някои клиенти харесват преводачите си, защото са готови да работят по 12 часа на ден или пък да им измият прозорците. Виждам, че се смеете, но наистина има такива случаи. За съжаление, нерядко единствените, които могат да дадат оценка на преводачите, са самите преводачи. Затова е толкова важно преводачите да бъдат управлявани от преводачи. Говоря от гледната точка на човек, който е работил в организация, в която за щастие отделът устен превод се ръководеше от преводачи външните хора, които навлизаха в нашата сфера, трябваше първо да осъзнаят в какво се състои устният превод, да го разберат. Нашите най-добри приятели, най-големите ни съюзници бяха високопоставени правителствени служители, защото те разбираха колко са важни преводачите за тяхната работа. Един от ораторите упомена Аристотел, когато говореше за върховите постижения. Ще цитирам, ние сме онова, което правим редовно. Върховите постижения не са просто нещо, което идва из невиделица. Те, са, те се постигат чрез създаването на навици. Това въжи и за устния превод. Ние гарантираме комуникацията и нека се изразя с думите на някои от нашите оратори. Ние създаваме прекрасна музика. Нека се опитаме да направим списък на онова, от което се нуждае един преводач. Опитайте се да изготвите списък на качествата необходими на един преводач, като отправите поглед и към бъдещето. Какво ще стане след 10, 15, 20 години? Устният превод и комуникацията са както много стари, така и нови явления. А в бъдеще сме изправени пред огромни предизвикателства. Светът става и ще става все по-малък. Ще се занимаваме с нови разновидности на езика, с които не сме се сблъсквали преди 20 години. Нека ви опомена само текстовите съобщения или хаштаговете. Обръщам се към вас, защото вие сте бъдещето на устния превод. Вашата работа ще предопредели съдбата ни. Вниманието. Един преводач, един устен преводач не само слуша поредица от думи, той трябва да извлече тяхното значение. Може ли една машина да се справи с това? Не мисля така. Езикът не е нищо повече от отправна точка, инструмент за комуникация. Но какво да кажем за огромната огромния потенциал на мълчанието, например, или на повдигнатата вежда. Дискретността също е важна. Човек трябва да знае кога да прояви дискретност. Европейският парламент е политическа институция. Една немалка част от устния превод се извършва за политически институции Устният преводач трябва също така да се фокусира върху конкретния оратор, трябва да може да синтезира. Устните преводачи са актьори, които нямат сцена, нито пък им ръкопляскат накрая. Задачата им е неблагодарна. Почтенност, етичност, дискретност – Устният преводач трябва да избягва да се подава на изкушението да редактира изказването. Основната му задача, всъщност, както каза професор Галахър, е да владее отлично родния си език. Много обучаващи се на устен превод забравят това. Устният превод не се свеща до заучаването на глосари или списъци с думи. Ако не владееш отлично родния си език, няма какво да търсиш в кабината. устният преводач трябва да е и много добър оратор, на кого би му се искало в продължение на половин час да слуша един лош оратор в кабината. Освен това, трябва да правим разлика между консекутивния и симултанния превод. Има разлика в начина по който се използва гласът при двата вида превод. Един от колегите вчера спомена, че устният превод се свежда и до умения подобни на актьорското майсторство. Уменията необходими за устния превод са много сходни с уменията, от които се нуждае актьорът, така както ги описва Станиславски. Устният преводач трябва да е ориентиран към крайната цел, трябва да отчита културния, комуникационния аспект, да е наясно с посланието. И отново повтарям, работата му се свежда основно до осъществяването на комуникация – ако обърнем поглед напред към бъдещето на професията, която всички толкова обичаме, какво можем да кажем? Много е важно, че днес сме се събрали всички тук, всички ние, представители на университетите, на пазара, на различни организации – Университетите вършат прекрасна работа. Всички ние работим в екип. Устният превод е екипна дейност. Нека не забравяме това. Устните преводачи не са машини. Условията на труд са важни. Не бива да се допускам бюрокрацията да се отразява неблагоприятно върху работата на преводачите. Вчера някой ми каза, че чул, че няма нищо лошо в това да работи по един преводач в кабина, по един преводач с четири езика. Обръщайки поглед към бъдещето, нека не забравяме, че всички ние обичаме професията си. Дълбоко сме загрижени за устния превод, за неговото бъдеще, за младите преводачи. Нека привлечем най-добрите сред тях. Някои от тях днес са тук сред нас. Качеството на устния превод – ще определи и неговото бъдеще. Единственото, което искам да ви кажа е нека след края на това прекрасно събитие всички се разотидем и продължим всички заедно да създаваме прекрасна музика. Благодаря. Единственото, което мога да кажа след твоите думи е Вау! Прекрасно! То беше и прекрасно резюме на нашата работа през последните два дни. Престои предстои ни още една важна точка. Преди да дам думата на генералния директор е, Олга Космидо, нека да ви кажа нещо от практическо естество. Веднага след конференцията и сте поканени на обяд бюфет отпред през залата. След обяда ще има два семинара. Единият е в зала 6Q1. Първият е свързан с предоставянето на финансиране за университетите. и Ще започне в 3.30. Там ще има и възможност от 2 до 3.30 ще има възможности за двустранни контакти. Втория семинар ще бъде посветен на виртуалните уроци и той ще започне в 3.30. Онези, които получават Панафриканската програма за писмен и устен превод. Заседанието ще започне в 2.45 точно. Сега. Петри говори много за страста в професията и Олга, която не е лишена от такава страст, сега ще ни говори за глобалната мрежа за утрешния ден. Благодаря, Сузан. Аз мисля, че изказването на Паци, което спечели реакция двойно вау, ми остават много малко думи. Първото, което ще кажа, е чената страст. Нейната страст за тази професия до такава степен, че онези, които не ме познават и ме питат каква е моята професия – и въпреки факта, че от доста време не съм влизала в кабина, казвам, че съм устен преводач. И им казвам, това е, така да се каже, летро де ноблес. Това е доста трудна професия, която иска много от всеки. Тя ни кара да влеземе в един особен свят. Често казвам, когато виждам млади студенти в университетите, на, кои, на които искам да предам малко от моята страст. Тази професия изисква от вас да анализирате казаното, за да можете да го предадете. Тази професия ви задължава да навлезете в мисълта на оратора. И по този начин тя ви а, е, кара да разграничавате вя, а, е, истинското от неистинското. И заедно с това, това е професия, която няма нужното признание. Не познавам много професии, в които всеки може да каже, че е писмен или устен преводач. Това определено не може, това определено не може да стане за адвокатите. Не можеш просто така да кажеш, аз съм адвокат. Не можеш просто така да кажеш, аз съм лекар. И въпреки това, всеки може да каже, аз съм писмен преводач или аз съм устен преводач. Резултати, които са доста неприятни за професията. Достатъчно е, както каза Паци, дори и за истинските преводачи, Ведна... Достатъчно е един път превода да е неудовлетворителен, за да започне да се мисли, че от... той не е кой знае колко важен. И след толкова години работа в професията се удивлявам, че онези, които подготвят една голяма конференция, мислят за всичко залата, техническите средства, развлеченията, ресторанта, преди да се замислят за устния превод. За устния превод се мисли в последния момент. И тъй като като цяло са изразходвали доста средства, започват да правят економия от превода. Те не искат от а, ресторанта. Извинявайте, можете ли да ни дадете едно месо от преди 3-4 дена, за да е по-ефтино? но на доставчиците на устен превод се казва, не може ли вместо 6 да ни дадете 4 преводачи? Не може ли вместо 7 часа да работите 9? И аз се питам защо. Дали се дължи на факта, че, както ни казват, английският език е вече толкова широко разпространен, че преводът не е абсолютно задължителен. Дали устният превод е, се превръща постепенно в нещо, което се ползва по навик, заради удобството, не знаем. Но професор Галахър ни каза, че по-малко от 50% от европейските граждани разбират в добра степен английски язик. И ако отидете в някои държави, членки на Европейския съюз, техният брой, техният процент е дори по-малко от 20. Действително ли искаме да изключим всички тези граждани, като им налагаме един единствен език? И заедно с това един на мисъл, един начин на, мислен, на мислене. Някой задава ли си въпроса, защо са разочаровани гражданите от политиката? Защо не гласуват гражданите? Действително ли искаме да ги изключим, тези граждани? Действително ли искаме лозунгите на Европейския съюз, обединени в различието, да се окажат празни думи? И когато кажат, всички говорят английски. Английският език е пръв език. Ни забравя Забравя се да се каже, дори не беше казано и тук, английският е първи чужд език. Със сигурност това не е първия език на изказващите се. Може от гледна точка на носителите да се окаже, че китайският език е номер едно – Казват ни, че е безполезно да се опитваме да обърнем тенденцията. Историята обаче ни учи, че е имало повече от един помощни език. Гръцки, арамейски, латински, френски, в момент английски. Кой може в един променящ се свят, в който промени са толкова бързи, би могъл да предвиди какво ще ни даде следващия век и кой ще бъде помощният език. Кой би казал, че след научната индустриална революция ще, се, ще има реву, религиозни промени. Действително трябва да разберем, че глобалното село не може да се управлява, като се изключва една голяма част от гражданите. В момента, в който движението на гражданите, и то не само за туристически цели, но и по хуманитарни причини, по причини за миграция има повече страни, няма много страни, които да са етнически чисти вече. Няма вече страни, в които се говори само един език от всички граждани. Можем ли да се абстрихираме от тази езикова професия, която е единствения гарант за демократично отношение към гражданите? Можем ли да, да дадем възможност на гражданите на нашите страни да живеят в една страна, без да могат да бъдат съдени на техния роден език, ако имат взимаредаване с правосъдието. Да отидат да се прегледат в болницата, без да могат да обяснят симптомите си на собствения си език. Да, това е, има своята цена. И това се нарича цената на демокрацията. за да използваме онова, което беше казал един заместник председател на Европейската комисия преди няколко години в отговор на журналистически въпрос. Писменият ти устният превод струват страшно много пари. Нека да ги махнем. И той каза, да, и изборите а, са свързани с висока цена. И вие какво предлагате? Езиците трябва да бъдат поставени в центъра на економическата дейност. Ако поискате стопанските субекти, кой е най-важният език за економическите сделки, кой е най-важният език? Това е езикът на купувача. Е, това не е глобален език. И търговците разбират това много добре. В моята страна всички а, табели на магазините вече не са само на английски, както преди години, но и на руски, заради туристите. Е, да не говорим за Кипър, където почти всичко е на руски язик. И започват постепенно да се появяват и табели на китайски язик. Има езикови, има езикова професии. И аз се чувствам успокоена от това, което каза професор Вайбъл, че това ще продължи да бъде така езиковите професии ще имат своето бъдеще. Трябва да се, направим, да се направи така, че всеки да има своето място. Трябва да можем да ги опишем, защото хората не винаги знаят каква е разликата между писмения и устния превод. Конферентния превод и по-неформалният консекутивен превод също са различни понятия. Те трябва да бъдат обяснявани. И, както каза Паци много добре, необходимо е да се обяснява, че устния превод не се свързва само с езика. Преводачите не са просто ходещи речници. Често ме питат как е това на, на френски, как е онова на испански? Ами не знам. Когато започна да превеждам, ще знам как да го кажа. Но ако ме попитат как се казва това или онова по-отделно, не знам. И понякога не, не специалисти си започват да се питат, е що за професионалисти преводача е това. Казах, че професията има бъдеще. Обедена съм в това и за да за да бъде това бъдеще светло, ние имаме нужда от вас. От тук и идеята за глобален форум. Международните организации не могат да си вършат работата без вас. И ние не можем да си вършим работата без да ви обясним, че професионалното ниво, от което имаме нужда, не винаги съответства на нивото на преподаване, което е необходимо, за да се получи една диплома. Ето защо е един непрекъснат обмен между нас и вас. За да разберем по-добре вашите проблеми и за да можете вие да разберете по-добре нашите желания, задължително. В противен случай, в професия, която има бъдеще, вие може да се окаже, че сте произвеждали бъдещи безработни, което би било жалко. Ние ще останем без преводачи, а вие ще сте обучили преводачи, от които нямаме нужда. Ето затова и този форум. В някои университети инженерите влизат в контакт с бизнеса, с, ин, с индустрията. Индустрията им казва какво, от какво обучение имат нужда за бъдещите вишисти. Това правим и ние ние поставяме акцент върху неща, които може би изглеждат очевидни, но са толкова необходими. Пат си говори за така наречения майчин език, за езика, на който говори преводачът. Много е важно вие в университетите да обясните на студентите, че има една етика – не може да се... Езикът, на който се превежда, не може да е какъв да е. Езикът, който се използва, е обвивката на мисълта. Е необходимо тази обвивка да се променя в съответствие с мисълта а не мисълта да се модифицира в съответствие с обвивката. Какво означава това? Това означава, че преводач, който работи на език, който не владее, не може да изрази продукта. Той дава онова, което му позволява обвивката. Това са все причини, поради които този форум е за мен единствената възможност да придвижваме професията напред. Сигурно сте забелязали, че за разлика от миналото имаше диалог между онези, които представят експертите, на които благодаря за това, че, са, че приеха нашата покана и че са тук, те бяха готови да отговорят на вашите въпроси и коментари, защото само благодарение на този диалог ще можем да вървим напред. Преди почти 20 години един човек, на когото благодаря, че е тук, Ноел Мойли, сподели с мен идеята да се създаде европейска магистърска степен по конферентен превод. Аз бях много ентусиазирана, финансирахме тази идея, лансирахме я. Бебето толкова добре се разви и порасна, че вече почти няма нужда от родителите си. Успехът е огромен. Логото е известно в цял свят. Но в крайна сметка става дума за, само за Европа и е жалко, защото всички ние живеем в едно глобално село. Никой не може от тук нататък да каже, че са достатъчни 24 езика, въпреки че са доста. Парламента с Лисабонския договор се превърна в основен играч на международната сцена и събеседник на международната сцена. Той има взаимоотно... партньорски взаимоотношения с други асамблеи, като АКТБ, Панафриканския парламент, Евромед, където арабският, ивритът, турският са важни езици. Последната, последната форма на партньорство евро не е са страните от изток, където руският език е особено важен. Ние все повече имаме нужда от онези езици, които в миналото бяха използвани само в ООН. Благодаря на колегите от ООН за това, че са тук. Ние гледаме на тях като на колеги, не като на конкуренти. Вярно е, че и ние и те се стремим към високи резултати и Както те, така и ние искаме да работим с университетите. И те, както и ние, имаме меморандуми за разбирателство. Мисля, че дойде моментът да се създаде една нова марка – която да бъде международна магистърска програма по конферентен превод, за да се включат международни езици, които не можеха да бъдат включени в марката Европейска магистърска степен. Това по никакъв начин не означава, че снемаме интереса си от европейската магистърска степен. Съвсем не. Това е първото ни дете. Когато човек има второ дете, това не означава, че обича първото по-малко, му обратното. има очакване, очаква се първото дете да помогне на второто да порасне. И така всички ние бихме искали просто това голямо семейство да се разшири за да могат в него да се включат всички университети, независимо от това дали работят с европейски или с неевропейски езици, за да може всички да станем част от едно семейство, в което единственият критерий би бил качеството. Всички, които споделят принципите, залегнали в меморандума за разбирателство, са добре дошли да се присъединят към тази нова програма. Разбира се, за европейските езици ще остане Европейската магистратура по конферентен превод. Международната магистратура няма да я измести. Двете могат да продължат да съществуват съвместно и така ще може да работим заедно с руски, китайски, арабски университети и много друго, други университети. И така, в момента се намираме в началото на този път. И за да продължим, трябва да работим заедно с вас. И така днес, всъщност, просто пускам тази идея. Предлагам вие Предлагам ви основния принцип. От тук нататък ви моля да се срещнем и да обмислим нещата. Говорих с колегата Дедике. А, който вече има опит с езици, които не са официални езици на Европейския съюз и се надявам той да успее да събере една добра мрежа университети и не само университети, да бъдат представени всички заинтересовани страни. Хосен Фар има много опит с езици, които, с които ние не работим. Аци, Паци има опит с всички световни езици. Всички световни езици. А, тя ми каза, че не си спомня да има някой език, а, някой език, който се говори някъде по света, който да не е бил използван в ООН. И в крайна сметка за всички устни преводачи най-важното е професията да може да продължи да съществува и това може да стане само ако гарантираме качество. Защото ако не гарантираме качество, лесно ще ни кажат твърде скъпо ни струвате. Ако не предлагаме качество, няма да сме полезни. Само ако работим добре, професията ни ще има бъдеще. И за това бих е, желала да оставя вас това, тази идея, е, която е идея, гледаща напред, в бъдещето с надежда да се съберем всички ние с е, университетите от различни страни. И именно за това поканихме тук ректори от толкова много университети и ръководители на преводачески програми, както и ръководители на преводачески служби, за да съберем целият този опит и да подчертаем, че за всички нас а, е, са важни основните принципи и основните ценности на преводаческата професия. Преводаческата професия е световна професия. Много добре знаете колко се променят нещата. Един преводач може да живее в Европа днес и утре да се наложи да се премести някъде другаде. И да работи другаде. И само ако имаме общи критерии за качество и общи критерии за професионални титли, критерии, които Паци описа току-що, само така тази професия ще има бъдеще и ще бъде една действително световна по своето измерение професия. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за това, че благодарение на вашето присъствие тук, тази моя мечта има шанс да стане действителност. И е, е, се надявам, че нейното бъдеще ще бъде така добро, както а, е, беше бъдещето на програмата за започната преди 20 години. В заключение, нека е, най-сърдечно да благодаря на преводачите, с които, заради които и благодарение на които всичко, което се случи тук, бе възможно. И така, моля ви, ръкопляскания за всички преводачи в залата и за техните колеги, които не са тук. demanderai... Също така, а, бих желала да благодарим с ръкопляскания на всички, които ни помогнаха, които помогнаха с а, акредитацията, които помогнаха с а, организационните въпроси, с, тех, на техниците, които помогнаха да се направят презентациите на представителите на отдела за информационни технологии, които помогнаха с гласуването и накрая, и най-вече на Изабела и на Сузане, които бяха двигателя на този проект и които неуморно работят вече повече от година. А, не знам какво са говорили а, за мен, защото идеята беше моя. Всъщност те трябваше да свършат цялата работа и искам да им благодаря а, изключително много за всички положени усилия. Те е, работиха за всичко, за да се организира до последния детайл, всичко до разпределението в залата и които направиха така, че всичко да е на мястото си. Благодаря много и от името и за всички тези колеги ви моля да благодарим с ръкопляскания. Enfin, je vais demander... И в заключение, бих желала да поканя поемащата щафетата да дойде тук до мен на президиума Agnieszka Walter-Drop, qui jusqu'à maintenant est... Agnieszka Walter Drop, до сега е била от страната на ползвателите на преводаческите услуги. Сега поема руля на кораба на преводаческата служба. Един ръководител на преводаческа служба един ден ми каза – То беше малко след като пута на Коста Конкордия. Капитанът на Коста Конкордия се казваше капитан Скетина. А, колегата ми каза, толкова се радвам, че нашият капитан знае на къде е насочил курса на кораба. Знае правилния курс. И така, а, надявам се, че корабът е насочен в правилната посока. Повече не трябва да казвам не а, похвално самохвалството. Надявам се, че се движи в правилната посока. Надявам се, че а, това ще се види и за в бъдеще и ще се съберем отново тук за поредния световен форум по устен превод. Благодаря.